Моля ви още веднъж да заемете местата си, госпожи и господа. Позволете ми да направя следното съобщение. За мен е чест да ви съобщя, че наградата Сахаров със свобода на мисълта за 2012 година се присъжда на госпожа Назрин Сотодех и господин Джафар Панахи от Иран. Наградата се присъжда по силата на единодушно решение, взето от председателския съвет. sind durch einstimmigen beschluss der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 Наградата се присъжда по силата на решение, взето единодушно от председателския ни съвет. Тя е знак на нашата солидарност, на уважението ни към един мъж и една жена, които не преклониха глава пред режима в Иран и проявиха достатъчно кораж и решимост да поемат съдбата си в свои ръце. Назрин Сотодех е сред водещите борци за права на човека тя отстоява правата на членовете на опозицията, на журналистите и правозащитниците в Иран. Назрин Сотодех няма възможност да живее с семейството си. Тя бе откъсната от семейната си среда. Срещу нея бяха предявени обвинения от рода на пропаганда и подстрекаване към нарушаване на държавната сигурност. По тези обвинения тя бе осъдена на 11 години лишавана от свобода. Когато борбата за правата на човека, за достоинството на човека, срещу изтезанията, срещу смъртното наказание, когато борбата за основни демократични принципи може да бъде предмет на подобни обвинения, то трябва да подкрепим хора, живеещи при условия, в които всички тези права по никакъв начин не се зачитат. Хора като госпожа Назрин Сотодех. Джафар Панахи е сред най-известните ирански режисьори, получили международно признание. Неговите филми са впечатляващи портрети на една стран, много интересна страна и нейните жители. В своите произведения той представя не само положителните страни на Иран, но и проблемите, с които се сблъскват гражданите му в ежедневието си. Но режими като този в Иран не се опасяват от нищо повече от подобни отколкото от подобни филми. Филми, които казват истината за положението в страната. Госпожа Сотодех и господин Панахи отстояват всичко, което отстоява и Европейският съюз. С присъждането на тази награда ясно заявяваме, че те не са сами. Да се надяваме, че през декември ще могат лично да получат наградата тук в Брюксел. Призовавам компетентните органи в Иран да направят всичко възможно, за да можем да им връчим лично наградата. Благодаря на всички колеги, които тази година участваха в процедурата по присъждането на наградата Сахаров. От 1994-та година насам съм член на Европейския парламент. От тогава насам под една или друга форма, в различни функции, съм участвал в присъждането на наградата Сахаров. И никога от 1994 година насам председателският съвет не е вземал решение с такова единодушие. Вземането на решението днес трае около 3 минути. Спомням си и други разисквания по този въпрос, които никак не бяха толкова кратки. Вземането на решението с такова единодушие показва, че огромното мнозинство от членовете на парламента застава зад присъждането на наградата на госпожа Сотодех и господин Панахи. Благодаря ви за вниманието. herr kollege callanan hat um das wort gebeten. господин Благодаря, господин председател. Разбира се, че приветствам връчването на наградата Сахаров. Мисля, че е прекрасно това, че с единодушно решение бе взето решението да се даде тази награда на тези двама ирански активисти. Тук обаче искам да обърна внимание на нещо друго, свързано с положението в Иран. Делегация депутати на Европейския парламент тръгва утре, за да преговаря с иранския режим, който осъждаме. За мен това е нещо срамно. Тази делегация, както знаете, не е делегация, която представлява всички политически партии, тя е по-скоро представителна за лявата страна на залата. Приветствам факта, че се дава наградата Сахаров на двамата ирански активисти, но също време, но ето, пращаме делегация. Мисля, че изпращаме противоречиви сигнали. Призовавам депутатите да помислят отново преди да решат, преди да отидат да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 Благодаря, господин Келана, Не е предвидено това да се обсъжда на днешното заседание. Председателският съвет взе решение за провеждането на това посещение. Може би трябваше да споменете това в изказването си. Преди няколко минути председателският съвет даде зелена светлина на провеждането на това посещение. Ако делегацията ни ще се ще призове за това двамата лауреати на наградата Сахаров да могат да я получат лично. Ако компетентните органи в Иран не приемат това предложение, делегацията веднага ще напусне страната. Госпожо Лох Билер, нека обясня още веднъж, че това няма да се обсъжда днес на заседанието. Казах вече всичко, което трябваше да бъде казано. Под Комисията по правата на човека правозащитници от Иран не веднъж са ни призовавали да отидем на място в страната и да ги подкрепим на място. Председателят. Госпожи и господа, току-що ви съобщих какво реши председателският съвет. Разбира се, с подобни изказвания може да се постигне краткосрочен ефект, но Господин Келанан, както вече ви казах, парламентът е взел съответното решение, така че с изказването си не постигнахте нищо. Уважаеми госпожи и господа, преминаваме към гласуването. Гласуваме по